парламент. Той ще замени господин Павло Иглесиас. Госпожа Мария Тереса Кименес Барбат е избрана за член на Европейския парламент. Тя ще замести господин Фернандо Маура Барандериан. С... Това ще влезе в действие след 25 ноември 2015 година. Парламентът признава изборът на господин Бенито Цилага и госпожа Хименес Барбат за валиден и приветствам нашите двама нови колеги с добре дошли при нас. Те ще участват в заседанията на парламента и неговите органи. И ще се ползват от всичките си правомощия